по този въпрос ще продължи и в бъдеще. Благодаря. Председателката, благодаря господин комисар. Е, дискусията приключи. Е, сега, съобразно дневния ред, е, се спираме на следващия устен въпрос към комисията, а именно регламента за задължително обозначаване на происхода на някои продукти, внесени от трети страни. Давам думата на автора на въпроса. Започвам с господин Морейра, 2 минути и 30 секунди. Благодаря, госпожо комисар. Скъпи колеги, аз съм един от подписалите този устен въпрос, който е на вашето внимание. Е, в края на 2005 година комисията изготви проекто регламента за задължително отбелязване на происхода на стоки внесени от трети страни и целта беше първо да се избегне използването на подвеждащи етикети, произведено в така че потребителят трябва да знае происхода на онова, което купува и да не бъде подведен. А, на второ място е, ние говорим и за търговски партньори като Бразилия, Съединените щати, Канада и Япония също трябва да въведат правила за происход, т.е. да има задължителна система за е, посочване на происхода. Това беше задължителна система, която беше създадена между 2006 и 2009 година но през октомври 2010 година ние имаме нови законодателни правомощия във връзка с търговията по силата на Лисабонския договор. Ето защо на първо четене Европейския парламент гласува проекто регламент, изготвен от комисията, във връзка с посочване на някои продукти, внесени от трети страни. Е, имаше 525 гласували за, 49 против и 44 въздържали се. И тогава, въпреки настоятелните искания на парламента, комисията не изготви предложение и по този начин блокира законодателния процес. Напоследък, е, при е, очудваща за всички промяна в позицията си, комисията заяви, че е, всъщност настоящата система няма да се запази до 2013 година и се позова на решение на Световната търговска организация във връзка с дело в съда, така нареченото дело КОЛ, е, което е, е свързано с говеждото и свинското месо. И е, по този е, начин първоначалния правилник, поне така твърди комисията, е съвместимо с съдебната практика на Световната търговска организация. Защо комисията е, оттегля предложението си? Защо не направи ново предложение, което би било съвместимо с, с съдебната практика на СТО, възоснова на ново правно основание, е, което да бъде гласувано от законодателите? и тогава ще има второ четене в парламента. Комисията вярва ли в доброто сътрудничество между институциите? Уважава ли европейските граждани, които са представени от широкото мнозинство на гласувалите в парламента? Комисията ще се допита ли до парламента? Ще му предостави ли достатъчно време? Е, комисията вярва ли, че възстановяването на правилото е в отобщи интерес на Европейския съюз? И на трето място, предвид първоначалното предложение и, първо, е, и гласуването на първо четене в парламента не са ли вече съвместими с СТО и е, защо е, дали, дали СТО ще решава вместо нас? Комисията разглежда ли схемите за посочване на происхода за внесени продукти, като например стоки от Бразилия, Канада и Съединените щати? Тази схема за происход е ли задължителна? И накрая, какви специфични мерки ще предприеме комисията, за да гарантира коментира посочването на происхода, като например проследяемостта на стоки внесени от трети страни на единния пазар, особено или поне за областите, които вече са е, покрити от регламента. Каква ще бъде схемата? Е, е, комисията ще направи ново предложение съвместимо с правилата на СТО и ако да, кога? Благодаря. Госпожа Москардини, две минути и половина. Госп... Господин комисар, вие изслушахте въпросите зададени от господин, господин Моера. Знаете, че в глобализирания пазар има положителни компоненти, положителни аспекти, обаче ако се гарантират ни строги и ясни, прозрачни правила и по-специално в рамките на СТО. Не, не, не може не, някои продукти а, и някои оператори да имат различни права. Нашите партньори Бразилия, Съединените щати, Канада имат свои вътрешни правила, които изискват задължително обозначаване на происхода. И а, за това ние също трябва да въведеме съответните правила за продукти от трети страни, както го поискахме и гласувахме през 2010 година. Тоест, или трябва да създадем законодателство съвместимо с това на СТО, или да поискаме от СТО да. Ам, от, да премахне този регламент. Е, е, Европа не може да бъде справедлива и не може да защитава правата на своите потребители, ако не, не е на равна нога с другите. Европейските потребители имат право да избират продуктите си а, на основание добра информация и происход. Така че трябва, трябва да бъдат защитавани еднакво интересите на европейските граждани, както интересите на бразилските и китайските потребители. искаме едно демократично обсъждане между парламента, комисията и съвета на тези тъй важни въпроси. Господин комисар е, ние не казваме, че нашето предложение, това, което сме приели, е съвършено в никакъв случай. Но същевременно не бихме искали и комисията, и съвета да се държат е, арогантно, както но, но, но, но колкократно е, е ставало, като например в този случай, когато комисията дори не ни информира, е, че смята да оттегли е, този регламент. Комисията не е уведомила нито комисията Инта, нито е поискала да събере трите институции и да потърси някакъв компромис. Така че ние трябва да защитаваме и да отстояваме съответните си права в интерес на, на гражданите и потребителите и смятаме, че трябва да потърсим нещо, за да намерим едно решение, което да задоволява всички. Господин Дегохт, благодаря. Днес компаниите могат да маркират продуктите си както желаят. Целта на така наречения етикет Made in, произведено в е да има различни категории продукти. Ние знаем колко важно за Европейския парламент е това предложение за обозначаване на происхода. Комисията се опита да отбележи напредък по това законодателно предложение и взе предвид предложенията на Европейския парламент. Седем години след предложението трябва да видим каква е реалността. Нямаше напредък след гласуването в Европейския парламент и няма е, възможност за компромис между институциите. След решението на Световната търговска организация, нещата изглеждат последния начин. Обозначенията за происход спадат под определеното споразумение на Световната търговска организация. Според това споразумение има риск, който се дължи на факта, че обозначаването за обозначението на происход става задължително само за вносни продукти. И фокусът на предложението става доста критично. Говори се за протекционизъм. След внимателен анализ е, комисията реши да отегли своето предложение и да помисли за неговата обработка през 2013 година. В момента се намираме в междуинституционална процедура, където е, в крайна сметка комисията реши през ноември да се отегли категорично а, предложението. По отношение на отделни схеми извън Европейския съюз, така е, има определени схеми. Такива схеми се различават обаче една от друга доста. Те, техният обхват е различен. И няма големи пред, пред, е, препятствия за европейски експортьори, които проистичат от тези схеми. Ето защо комисията смята, че за момента не може да продължи с законодателството в тази насока. Единствено може да се мисли за досегашното предложение – Първоначалното предложение е, предвиждаше обозначение за вносни стоки и, стоки, произведени в Европейския съюз но е, в такъв случай се оказва, че приложното поле се измества, за това вероятно ще се наложи изработването на ново законодателство. Това ще изиска нова оценка на въздействието, което да прецени дали има нужда от ново законодателство. Дали има необходимост от, име, от страна на потребителите и на бизнеса. В контекста на економическата криза въпросът е дали искаме да наложим такива разходи. Комисията не следва тази, е, този подход в момента. Нещата трябва да се предмислят много внимателно. Заместник председателя Таяни ще се занимае с въпроса. Но нека да се върнем за, е, върху основните аргументи. Трябва ни, трябва ни равнопоставеност между всички играчки и партньори на Европейския съюз. Защита срещу подвеждаща информация и правото на информация за гражданите. По отношение на текстилната и кожопроизводителната промишленост се оказва, че етикет Адаптирането не е сред приоритетите. Комисията иска да усили правоприлагането по отношение на нелоялните търговски практики. Комисията ще предложи мерки, които ще включат законодателни мерки за сектори, които ще целят правоприлагането по отношение на сигурността и прегледа на пазара в контекста на подобряване на законодателството, комисията си поставя за цел за укрепване на конкурентоспособността и защитата на правата на гражданите. Имаше. Благодаря за презентацията на авторите на доклада и нека кажа, че ние споменях, споменахме много ясно факта за оттеглянето на предложението, ние на време съобщихме за това желание на комисията на парта. Информирахме и съвета информирахме и за нашите планове за следващата година и аз мятам, че това отговаря на рамковите споразумения. Парламента можеше да и все още може да реагира до, ля, до, до пролета, когато комисията ефективно ще отегли предложението си. Предло, благодаря господин Каспари от името на НП. Госпожо председател, благодаря. Според мен тук става дума за два въпроса. Единият е институционален. Европейската комисия преди много време, даже години, предложи един законодателен акт. Ние го приехме с мнозинство, а пък съвета, който не присъства в момента, две години вече нищо не прави. Това бездействие в съвета Изобщо пълно бездействие на, на съвета е неприемливо. И на второ място, господин комисар, вие казахте, че работната програма на комисията предвижда за следващата година оттеглянето на предложението. Аз бих искал да се вземе предвид следното. Ние имахме вече първо четене. Може би е хубаво да обсъдим заедно това предложение, да видим как то може да стане съвместимо с, с е, юрисдикцията на СТО, а не да го оттегляме. Разбирам е, че гражданите имат право да знаят откъде идват продуктите, но ясно е в този глобализиран свят много е трудно да обясним на гражданите откъде идва в крайна сметка един продукт. Един продукт се произвежда на едно място, но пък, се, да речем, се сглобява там, но частите са произведени другаде. Така че би трябвало да имаме такова законодателство, да информираме потребителите откъде наистина са продуктите, а не да имаме етикети, които подвеждат гражданите. Нека помислим заедно как да продължим в тази насока, как да създадем един разумен нов проект. Председателката, господин Суст от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Други колеги вече напомниха институционалната празнота, която се създаде с предложението за оттегляне на регламента от страна на комисията. Госпожо комисар, ние подкрепихме вашата инициатива от преди три години. След приемането на Лисабонския договор и проистичащите от него промени, парламента подкрепи етикета произведено в Европейския парламент трябваше да се произнесе, защото стана със законодател. Но така и не разбрахме основните причини за промяната в поведението ви. От една страна, Европейския парламент е, е, постанови своето мнение чрез е, гласуване. Това не е най-обикновено законодателство. Ние не се позоваваме само на текст от преди 7 години. През 2010 година ние отново гласувахме. В края на 2010 година имаше междуинституционално споразумение между парламента и комисията. То беше гласувано и се определиха е, отношенията между комисията и парламента. Тези, които в гражданското общество са против тези правила, също допускат грешка, защото се поставя под въпрос централната роля на парламента, е, който представлява сложните интереси на цялата територия на Европейския съюз, т.е. на 550 милиона граждани. А по същество, господин комисар, не бива да забравяме, че значителен част от производителите в Европейския съюз съюз, е, които са в криза и които са единствена гаранция за конкурентоспособността, производството и заетостта в Европейския съюз в период на криза. Тези производители настояват не за да има протекционизъм, а за да има реципрочност с други страни. Е, погледнете какви са новите законодателни разпоредби. Например, правилата прияти в Съединените щати, за да се реши проблема в глобален план. Така че ние настояваме не да оттеглите предложението си, а за същински диалог с, коми... с съвета и парламента, за да има общи и съвместно приемливи разпоредби. А сега от името на е, либералите господин Риналди. Благодаря, госпожо, госпожо председател, господин комисар. Скъпи колеги, знаеме, че мо, мо, може би това да не е приоритет за потребителите, но това ще го улесни. Същевременно знаеме, че в много страни, в Япония, в Мексико, в Китай, в Бразилия съществуват други правила. Така че, въпреки, че имаше някои неразногласия между колеги, които се е, позовават на едно или друго. Е, бяхме доста единодушни преди две години и е, приехме един регламент, който е, обхваща е, е, готови, готови продукти, които директно се продават на потребителите и е, регламента трябваше да е, действа в продължение на 5 години. Тоест, Знаем обаче, че междувременно междуинституционалните отношения не доведаха до е, материализиране на този е, проект и сега сме пред едно оттегляне на регламента, нещо, което е недопустимо. Е, комисията не е свършила своите работа, още по-малко съвета е, след като в крайна сметка ние предлагахме ни конкретни мерки е, за предприятията и, и това ще ще подпомогне онези, не от онези предприятия, които искат да се изнесат, а напротив онези, които искат да останат на територията на Европейския съюз. Е, така че днес е, трябва да се работи с браншовите, отрасловите организации, защото има и някои правителства а, поемат инициативи на достранен, а, на дознавна основа и така нататък. Така че трябва да бъдем а, интерактивни. Нека да не приказваме само. А, мисля, че до, до, до, до тук Европейският парламент показа, че може да. Че, че а, слуша Същевременно показваме на Европа, че можем да приемем регламенти по най-различни въпроси, включително и ръчния багаж, но не и по такъв важен въпрос, господин Жадо. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Е, вероятно, вие се спомняте, че ние преживяваме изключително тежка криза и че значителна част от нашите съграждани се безпокоят е, от глобализацията. Е, те са загубили своите ориентири. Ето защо те е, постоянно са изложени на е, натиска, който е противоречив. От една страна се казва, вие като потребители трябва да потребявате все повече, за да благоприятствате економическия растеж и да спасявате работните места. От друга страна им се казва, лошо потребявате, много потребявате, разрушавате планетата. И в момента, в който в този парламент в Европа се опитваме да засилим правилата на потребителите, да им предоставим някакъв инструментариум, за да бъдат и те участници в глобализацията и в търговията, вие ни обяснявате, че това е препятствие пред търговията. Трябва да сме ясни. Добре, от една страна, вие вярвате в либерализацията, която вие лично и комисията а, проповядва и вие смятате, че либерализма и неговите, препятств... и неговите предимства са очевидни и не трябва да препятствате правата на потребителите. От друга страна, а, кризата показва, че тази форма на либерализъм претърпя неуспех. Ето защо вие не може просто да ни предлагате комисията да засили засили контрола върху вноса на продукти. Ние живеем в свят, където гражданите имат потребност, просто имат потребност да бъдат участници. Тоест, потребителите трябва да имат право да избират. Вие не отговаряте на въпросите за социалния дъмпинг, за дъмпинга по опазването на околната среда, по много други въпроси, но този инструмент позволява на хората да се позовават на нещо, да бъдат участници и деятели в собствения си живот. Те искат да знаят, те искат да имат право на избор. Ето защо, господин комисар, ние настояваме да направите необходимото, за да се засилят правата на потребителите партиите и комисията, е, която вие представлявате отговорно тук, да не потъпква отговорността на парламента. Вие също така носите отговорности пред съвета, за да ги тласкате да не потъпкват е, правата на парламента. Съвета го няма, вие основателно посочвате това, но още веднъж посочвам, че в кризата на глобализацията е, ние искаме да се засилят правата и на гражданите, и на потребителите. Благодаря председателката. Е, от името е, на е, групата на консерваторите госпожа Гърлинг. Благодаря, госпожо председател. И аз съм загрижена от оттеглянето на този регламент, свързан с задължителното обозначаване на продуктите. Защо? Защото много някои от тези продукти може би са фалшификати. В един глобализиран свят поставянето на този въпрос е от голямо значение. Същевременно обаче, освен съвместимостта с правилата на СТО, аз разбирам и загрижеността на потребителите от това да знаят откъде са продуктите. Е, те искат да знаят какво купуват, дали по този начин насърчават и подпомагат на националните си производители и от коя трета страна идват продуктите. Затова мисля, че е крайно, крайно е, време да да можем да отидем в един супермаркет и, и да, получав, да информация за проследяемостта на един цял продукт. Това не е протекционизъм, това е, е защита на потребителите. Крайно време е да се вземат мерки. Господин Салвини, две минути. Благодаря. Аз Искам да кажа, вчера починаха около 200 момичета, които работят в Бангладеш и те работят за 1 евро. Ние знаем какво купуваме, какво носим. Тези жени работеха в текстилна фабрика. Не знаем къде са произведени дрехите, които носим в Милано или в Бангладеш, но това неведение помага на мултинационалните компании, които произвеждат в Китай, в Индия и разпространяват стоките си в Европа сега имаме обувки от Марокко, от Пакистан. Мултинационалните компании не се интересуват, че много предприятия в Европа затварят, фалират. Но едно дете в Бангладеш, например, има нужда има нужда от едно евро на ден, за да порасне в Милано, обаче едно дете има нужда от 50 евро на ден. Така че ние не сме прокционисти. Другите го правят, защо ние да не го правим? не, да не се чудим тогава, че е, гражданите се чувстват далече от европейски, отдалечени от Европейския съюз. Искаме да спасим Европа. Благодаря. Колегата, господин Сколца, благодаря. Моята политическа група споделя критиката, към съвета. Той бави нещата. Гражданите имат право да знаят откъде идват техните стоки, които купуват. Затова апелирам към комисията. Трябва нов проект, ново предложение и, и то на базата на нашето предложение, именно защото съвета е бездеен. Това ще е първата стъпка. Защото в 21 век потребителите имат това право. Економиката е много интегрирана, глобална, така че имаме право да знаем в коя страна е произведен продукта, дали продукта е здравословен, дали са спазени елементите за социалната отговорност на предприятието и дали е в унисон с екологичните изисквания. Може би ни трябва модернизиране на споразуменията за търговия. Социалният дъмпинг, економическият дъмпинг са нормални практики вече. А ако не наведем това означение, ще застрашим нашето производство. Грация, онореволе Фиелнер, un minuto e 30. Благодаря, господин Фелнер, минута и половина. Господин председател, бих искал да започна с като поздравя комисията и комисара за това, че са оттеглили този регламент. Вчера е, обсъждахме проблемите тук и, и казахме, че тези правила са прекалено сложни и не може Европейския съюз едностранно да налага едни сложни правила. Има, има много продукти, които се е, произвеждат на части в е, Италия, после в Сингапур и така нататък. Така че има страшно много различия в рамките на една страна, да не говориме между различните страни и съответно за, продук, за продуктите. Същевременно по пом, пом, помните, че ние от, отказахме да се е, посочва е, изрично произведеното в дадена страна на Европейския съюз, тъй като това е прекалено скъпо за европейските производители. А сега искаме да въведеме едно още по-тежко и по-скъпоструващо правило. Така че крайно време е да оставиме тези неща на страна и да продадим да работим. Приемате ли синя карта? Sta diventando quasi una tradizione tra me e il collega Fieller. Колега Филнер. Е, стана традиция между господин Филнер и мен да се задаваме въпроси. Господин Филнер, доколкото ви разбирам, могат да се правят само лесни неща, тъй като е трудно да се посочи происхода е, на даден продукт, където суровините са от една страна, преработката на суровините е в друга страна и окончателната изработка е в трета страна, е, нещата стават сложни. Искате да кажете, че Европейския съюз не иска сложни сложни неща. Ние тук сме дошли да правим прости неща. Тъй като потребителите не искат сложни неща, няма да посочваме происхода на даден продукт. Господин Филнер, според вас не е ли по-коректно да се заяви, че поради интереса на вашата страна и на предприятията във вашата страна, които разбира се не правят подобни производства и може би нямате интерес е, да защитавате етикета за происход, поне си го кажете направо в пленарна зала. Да, е, да. Съгласна съм, че това стана нещо като традиция. Так му обратното, е, Европейския съюз трябва да се средоточи върху това, което е трудно и което се изисква от глобалните промени. Ако имаме не, повече бюрокрация, повече разходи за потребителите и протекционизъм, е, ние няма да бъдем конкурентоспособни, за да произвеждаме тениски и в края на краща ще загубим глобалната конкуренция. В Виетнам аз срещнах хората, които имат е, малки всички магазини и те казват, че е, ще отидат да произвеждат обувки в Виетнам, ако ние настояваме да правим нещо, което не е глобално конкурентоспособни. Ние трябва да внимаваме, защото край на краща нашите износители ще загубят. Председателката, давам думата на господин Лане за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Защо всъщност сме против това предложение? Аз по принцип виждам една причина. Един произ... производител, един търговец в някои европейски страни имат има да речем интерес откъде и да не знаят хората откъде идват продуктите. Т.е. той купува ефтино извън Европа и и продава скъпо в Европа и поражда впечатлението, че нещата са произведени в Европа. Това са интереси на отделни търговци и на отделни производители. А ние искаме е, прозрачност. Искаме да се знае откъде идват продуктите. Това ще опосредства една честна конкуренция. Има два въпроса, които си задавам. Първият. Какво се случва в съвета? Съвета иска ли всъщност все още да развиваме общностно общо Европейския съюз в името и в полза на гражданите или пък съвета иска да защитава отделни интереси и оставя общностния метод на страни. Страхувам се, е, че в момента власт във втората възможност в съвета. Тоест, не, съвета не е загрижен за развитието на Европа, а за защитата на отделни интереси. Това не бива да продължава, уважаеми колеги. И на следващо място комисията, на, кои, на чия страна е? на страната на съвета или на страната на парламента, който иска да продължим да прилагаме общностния подход. Господин Мандърс. Благодаря, госпожо председател. Многократно се споменаха институционалните проблеми, проблемите с СТО. Европейското законодателство отразява и европейското социално измерение. Ние се опитваме да защитаваме едно качество на живот и едни стандарти е, които са типично европейски. Аз лично съм юрист и вие сте юрист, господин комисар. И знаем отлично, че трябва да избереме други методи. Ние не можем да продължиме така. Не може да продължим така. Ние трябва да, да, да, иск, да искаме да продължаваме да искаме доброволно етиктиране на произведено в Европа или произведено в Германия, и, но да направиме същото и за другите. Тоест не трябва да има правни празноти, които да позволяват на другите да налагат ограничения. Не трябва обаче да, бъде, е, да има етикет, произведено в Германия, като в Германия са защити само копчетата. Тоест, трябва да защитиме качеството на е, продуктите и нещата да бъдат много ясни. Следващият. Господин Тартмут, за една минута. Благодаря, господин председател. Е, потребителите трябва да знаят откъде идват продуктите. Е, това се прилага особено за храната, е, така че е съвсем основателно да обсъждаме правилата за происход. Едновременно с това обаче аз трябва да посоча, че това, което потребителите искат да знаят е страната на происхода. Те искат да видят произведено в Англия или произведено във Франция или в Италия или в Германия или в Дания и така нататък. Така че дори има някои потребители, които искат да знаят произведено в Румъния. Е, но това, което потребителите не искат да видят е произведено в Европейския съюз. Ето защо аз тук изразявам надеждата, но това е само надежда и предполагам, че те знаят, че тези правила няма да бъдат друг инструмент, за да ни тикнат към европейско гражданство. Господин Пруст за минута и 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много загрижен и очуден от решението на Европейската комисия да оттегли регламента, произведено в парламента прие с 85% от членовете си това предложение преди две години. Вие на, на, на, на практика презирате мнението на Европейския парламент и съответно на европейските граждани, тъй като произведено в е едно от, един от основните компоненти за защита на гражданите. И това е един знак за кризата, в която сме и междуинституционната криза. Вие, вие казахте, че има конфликти с СТО, но не ни правете на наивници. Защо, защо комисията не направи ново а, а, предложение, в което да включи резултатите от а, юриспруденцията? Как могат Съединените щати и Канада да успеят да съчетават своето законодателство с изискванията на СТО, а не ние? това не означава ли по-скоро, че комисията се опитва да спаси съвета, който пък от своя страна не успява да постигне споразумение? В време на криза вие ни лишавате от един важен инструмент, а това в никакъв случай не е разумно. Така че се надявам, че през 2013 година ще намерите едно разумно решение и че съвета ще поеме своята отговорност. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Бадия, минута и половина. Е, Благодаря, господин, госпожо председател, господин комисар. Мисля, че вече бяха казани всички аргументи за този регламент. Мисля, че тук става дума най-вече за прозрачността. Искам да подчертая какво, каква е, какво означава този въпрос за малките и средни предприятия в Европа. 99% са мал... от предприятията са малки и средни предприятия в Европа и 80% от работните места се създават именно от тях. Така че трябва да сме внимателни. Трябва да сме внимателни за нелоялните търговски практики, за бизнес средата. Господин комисар, искам да ви помоля да помислите много внимателно дали да оттеглите предложението. По този начин не се защитават работните места в Европа. Потребителите в Европа са в състояние и искат в състояние са да знаят и искат да знаят откъде идват стоките и дали в предприятията, в които са произведени, социалните условия са на лице. Затова още веднъж апелирам, не оттеглите предложението си. За една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Е, регламентът, прият от Европейския парламент през октомври 2010 година, е отговор на искането за по-голяма прозрачност на информацията за потребителите в Европейския съюз, когато говорим за индустриални стоки на европейския пазар. Е, така че този регламент е полезен, защото Европейския съюз не разполага с собствено законодателство в тази област, така че можем само да съжаляваме, че комисията реши да отегли този правилник и да пренебрегне правилата на потребителите в Европейския съюз, за да е, знаят дали е, производството отговаря на някои е, стандарти за сигурност и за опазване на околната среда. Така че, господин комисар, по-голяма прозрачност и по-голяма информация за потребителите не е повече протекционизъм. Благодаря ви. Господин, госпожа Тоя за една минута. Благодаря. Предложението за оттегляне на регламента е като е, избухване на буря в е, ясно небе. И е, не, не разбираме каква е мотивацията, не разбираме какви са причините. Каз, казвате, че има несъответствие с правилата на СТО, но вие споменахте за причини, които сами по себе си са доста несъстоятелни. По-скоро мисля, че комисията не може да има последователна политика в тази област. Господин комисар, чухте мненията на различните е, колеги. Чухте и антиевропейците, и популистите, и е, чухте и до добрите и разумни предложения. Така че мисля, че ако искате, ако искате наистина да а, а, работите за популистите, ами слушайте ги и няма да защитите нашите потребители. Благодаря. Комисарият каза, че няма перспективи, няма възможност за компромис но комисарят каза, че ще се опита да събере инсту... институциите. И че регламента няма да засяга продукти, произведени в Европейския съюз. Но в крайна сметка Става дума за това да се направи анализ на, на цялата ситуация. Има страни, в които има такова въведено обозначение. Сигурна съм, че предложението не отговаря на механизма на Световната търговска организация – но ако не въведем това обозначение, нямаме истинската търговия, нямаме истинска конкуренция. Едни страни имат, едни, други страни нямат. Вие казахте, че е хубаво комисията, преди да вземе крайното си решение, да вземе предвид и нашата позиция. Ето, ние като парламент Държим на нашата позиция и смятаме, че сме убедителни. Парламентът има говори днес с ясен и единен глас. Не бива този регламент да се оттегля. Като парламент, ние имаме нашата задача да продължим интер... междуинституционалния диалог – ние искаме да говорим с другите институции и да помислим за евентуални промени, които да бъдат изработени съвместно. Той е в интерес на Европа. Господин Тарабела. Госпожо председател, господин комисар, аз искам гражданите да имат информация чрез ефективно етикетиране с адекватна информация. Европейския съюз трябва да направи всичко, за да могат потребителите да избират, но трябва да знаят възоснова на какво избирате. Е, мисля, че вече се каза неколкократно, че Европейския парламент с широко мнозинство гласува и е, освен това имаше предложение за санкции в случай на нарушения е, първо, е, е, съвета блокира законодателния проект и това е изцяло негова отговорност. А сега комисията, без защо да се допита до парламента, иска да отегли този правилник. Е, тук в европейските институции виждаме едно красиво поражение за защитата на правата на гражданите, е, които, заявявам, не биха били несъвместими с търговията. Това би било уникално. Но всъщност ние пропускаме възможност за един лост за производството и заетостта за европейските е, продукти продукти, защото тези, които произвеждат местни стоки, в никакъв случай не са насърчени. Така, председателката, пристъпваме към спонтанните изказвания от залата. Десетина души са поискали думата. Много ви моля, не повече от една минута. Госпожа Кастиньяри. Господин комисар, изненадана съм от действията на комисията. Ние, като парламент, Имахме първо четене и нашата позиция беше ясна. С последвалата стъпка на комисията беше много странна. Още повече, че програмата на в щатите, системата на щатите продължава. Позицията на комисията е неприемлива. Вместо да се адаптира законодателството към СТО, вие го отеляте, Отегляте. Моят въпрос е, как ще гарантирате вносът от трети страни, е, как ще гарантирате, че тези стоки отговарят на нашите стандарти? Е, как би могло едно такова законодателство да е съвместимо с СТО? и как в бъдеще ще се реагира, когато предстои оттегляне на законодателен акт или неговата промяна от страна на комисията. Грация. Благодаря. През 2010 година парламента прие с 525 гласа регламент за обозначение на происход. Комисията не може за, няко, за някои страни, като Италия, това е от огромно значение. В в, в Южна Италия се затварят хиляди предприятия, защото нахлуват стоки от Китай. Защото производството на едно и също, на една и съща стока в Китай и в Италия води до съвсем различни разходи. В Китай не се защитават правата на децата, на, на жените, социалните права. Знаеме, че извън Европейския съюз много продукти се произвеждат на много ниски цени, тъй като работната ръка се третира като е, нещо незначително. Така че, е, какво правите всъщност, господин е, е, комисар? Ще защитите правата на онези, които спазват правилата или онези, които произвеждат е, фалшификати? На кого ще защитите правата на малките и средни предприятия в Европа или на многонационалните предприятия, които е, произвеждат в третия свят? Е, тези, които спазват правилата или тези, които третират работната ръка като е, роби. Така че аз мисля, че ако е, се предприемете необходимите мерки, това ще засили ролята на Европа. Благодаря. Тук се сблъскваме с много специфична ситуация. И искам да говоря за селскостопанските продукти. Те се внасят, те са по-ефтини, когато са от трети страни и се обработват в Европейския съюз. Когато това се случи, то не променя факта, че те са внесени от трети страни когато са етикетирани продуктите, е, гражданите виждат, аха, направено, произведено в Европейския съюз, но те тогава само са преработени, обработени в Европейския съюз. А, е, значи, не става дума за протекционизъм, става дума за защита на правата на информация. Господин Каденбах госпожа Каденбех. Бах. Господин председател, господ... госпожо председател, господин комисар, аз съм много задачена. Съвета не е днес тук. А освен това се чувствам и подведена от вас като потребител и като европейски депутат. Ясно е, че потребителите, които са 500 милиона в Европейския съюз, не знаят е, на каква информация да разчитат. В Европараметър едно изследване на Европараметър казва, че такава информация е желана от потребителите. Преди две години имахме ясна позиция в парламента и имахме достатъчно време да преговаряме с съвета. Ефтин аргумент е да кажем всичко се дължи на Световната търговска организация. Вашата задача е да си поставите целите, да проведете преговорите и да, ги, да постигнете целите си. Аз очаквам от вас да се събудите и да събудите съвета. Очаквам една позиция, която да изработите, която да съответства на изискванията на Световната търговска организация. Господин Ферейр. Благодаря, господин председател. Още, още веднъж е, трябва да разгледаме ролята на комисията. комисията е, всъщност защитава глобализацията и многонационалните компании и онези, които е, внасят в Европа без е, правила. Е, Тоест защитава онези, които не искат да има правила на прозрачност. Ние смятаме, че само налагането на правила и задължителното обозначаване ще спомогне за до известна степен за премахване на социалния дъмпинг. Имам. Но ако има задължително обозначаване, хората ще имат право на избор и ще знаят какво купуват. Госпожо председател, ясно е. На всички е ясно, че съветът не се интересува от защитата на гражданите. Парламентът обаче защитава и представлява гражданите и парламента излезе с ясна позиция по този въпрос. Гражданите имат право да вземат решение какво да купят истински продукт или фалшифициран продукт. Тук става дума и за митниците, и за митата. И става дума за волята да се приложи едно законодателство. Комисията не може да остане глуха е, за нашите послания. Благодаря. Канчан. Кредо, благодаря, господин, госпожо председател. Мисля, че из изказването на комисара и обясненията за оттегляне на регламента са доста съмнителни. Първо, от правна гледна точка и, и второ, а, просто те са, като че ли комисията се опитва да прикрива съвета, който мълчи от години по този въпрос и същевременно се презира решението взето от парламента. Това е липса на уважение към парламента и липса на уважение към нашите потребители и граждани, които ние представляваме демократично. Същевременно няма едно последователна политика в Европейския съюз. Има масово нахлуване на продукти от трети страни в ущърп на гражданите. Така че ние трябва да бъдем много по-ефективни и да наложим един много по-ефективен контрол над износа. Ако оттеглим регламента веднъж за винаги, това значи, че се отказваме от битката. Така че трябва да насърчаваме съвета да преразгледа своята позиция и след това да има един истински диалог между е, различните институции за вземане на решения. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за този оживен дебат тази сутрин. Най-напред имаше доста въпроси за Световната търговска организация. Решенията и правилата са много ясни. Апелативният орган на Световната търговска организация излезе с такива решения и на базата на тези решения комисията установи, че нейното предложение е остаряло, защото там става дума за за е, стоки произведени в Европейския съюз. Комисията обясни това на съвета и на парламента. Какво казва апелативния орган на Световната търговска организация? Той казва, че би искал да анализира схемите за обозначенията и да види дали тези схеми ограничават търговията. Оказва се, че една такава схема трябва да е в унисон с разпоредбите на Световната търговска организация и не бива да има фаворизиране на, вне, на вносните продукти за сметка на произведените в Европа продукти. А това не беше в унисон с тълкуването на първоначалното предложение. Някои аргументи, които споменахте, вика, които споменахте вие тук, се отнасяха до другите страни, където има такива схеми. По време на нашите преговори със Световната търговска организация ставаше дума за техническите бариери за търговията. В економиката, в която ние живеем, тези бариери са много важни. Това е най-важното. От една страна не може ние да защитаваме а, свободната търговия, а от друга страна не може да налагаме а, задължителни схеми за вносните продукти. Сега аргумента, защо ако някои страни се държат зле, защо тогава и ние да не се държим зле? Това не е непременно а, добър аргумент. Господин Татмот каза нещо интересно че трябва да има означение а, произведено в Германия, но той не е тук, произведено в Италия и така нататък. Но когато но в Европейския съюз ние имаме единен пазар, нямаме правила за произведено в. И така, а, може би ще имаме проблем, ако въведем за задължителна схема за означенията един френски продукт. Такова понятие вече няма. Той е европейски продукт. И освен това, дали може да имаме неформална схема за обозначение? Е, така че ние да си решим какво да е обозначението, ако какво обаче става, когато някои части на продукта идват от Европа, а други от трети страни или пък идват от различни държави членки. Сега правото на инициатива. Това означава, че комисията също има и компетенцията да отегля едно предложение. Това е част от това право. Правото на инициатива не означава само, че ние може да представяме даден проект, даден, даден законодателен акт, а ние също така имаме правото и да го оттегляме. И ние действахме правилно, защото осведомихме парламента <clears throat> и нашето оттегляне, оттегляне е част от нашата, нашето сътрудничество с парламента. Ако нямаме възможност да отеглим е, даден акт, това би противоречало на европейските договори, би накърнило компетенциите на Европейската комисия, така че трябва да запазим правилния баланс между институциите. Аз също, от друга страна, не съм доволен от позицията и поведението на съвета. Няколко пъти се опитвах да говоря с тях, но те не бяха готови. Но ясно е, че няма да намерим мнозинство в подкрепа на това предложение в съвета и това няма да се случи скоро във всички случаи. Господин Ланге, вие говорихте за... Попитахте ме дали съм на страната на, на парламента или на съвета. Моля, не го правете. Ние, ние искаме да намерим едно правилно решение. А господин Морейра казва, защо не адаптирате вашето предложение? Наистина ли го мислите, господин Морейра, че ние може в крачка да променяме съдържанието на правните основания. Не, мисля, че това не е сериозно. Това не, не може да го направим. А, по-скоро би трябвало да излезем с ново предложение. Сега, дали имаме достатъчна подкрепа за едно ново предложение, това е друг въпрос. Трябва да видим. Но в момента, но в момента да изменяме нещата в, а, а, в рамките на настоящата процедура, това не може да се направи. Бях критикуван. Критикувате ни за либерализма. Аз съм либерал. Но тук съм в качеството си на представител на комисията, на, цел, на цялата комисия, така че аз не изразявам моето мнение, а мнението на цялата комисия. И поня... понякога, като че ли смесваме либерализъм и капитализъм, това не са еднакви понятия, това не са равностойни понятия. И ще се върна към някои е, забележки по повод Бангладеш. Вие казвате наистина това е скандално. Е, това са стоки произведени в е, Бангладеш, където на е, деца се плаща стотинки, за да работят при ужасни трудови условия, недопустими трудови условия. Да, прави сте. Аз съм абсолютно съгласен с вас и вчера обсъдихме проблема в, за Бангладеш. Там се проведе дебат в Френското национално събрание по, на тази тема и наистина смятам, че трябва да направим нещо за, за Бангладеш. Аз наистина считам, че трябва да има повече правила за онези, които могат които имат свободен достъп до нашите пазари и те трябва да им наложиме прилагането на правила. Тоест, да прилагат конвенциите на Международната организация на труда, да създадеме нещо като пътна карта с правителството на Бангладеш и не само на, на Бангладеш и на други страни относно отговорностите на властите в тези страни. Така че вие сте абсолютно прави. какво правиме ние всъщност? Ние даваме е, на тези страни възможност да е, изнасят на нашите пазари и те обаче не биха могли да развиват своята промишленост, своята економика, ако при, прилагат абсолютно същите правила като нашите. Но същевременно те все пак трябва да спазват един минимум стандарт и един минимум правила. А също е, считам, че е абсолютно недопустимо и, не, и нетърпимо да, е, да бъдем свидетели на, на събития като тези пожари в а, е, Бангладеш и така нататък. Трябва да бъдем внимателни за всичко това. Но нека същевременно не смесваме нещата. Ако не предоставяме на тези страни възможността да изнасят на нашите пазари, ако наистина сме протекционисти, е, не можем да бъдем хуманисти, просто трябва да намерим един, един баланс между тези е, две, е, две понятия, между тези две подхода. Да, наистина ще оттеглиме регламента, но ще обсъдиме е, проблема с вас и се, и се радвам, че започнахме този, тази дискусия и ще продължиме следващата седмица с господин Морера и с е, е, другите членове на комисията, но същевременно трябва да видиме да, какви, как, какви правила могат да се е, наложат, дали те да бъдат еднакви за вносните продукти и продуктите, произвеждани в Европа, може би е, тези правила са по-близки до е, правилата на СЕТО. Но за сега е, единствения разумен подход е оттеглянето на регламента. Благодаря ви. Е, Председателката в е, е, заключение искам да кажа, че има четири проекто резолюции. Дискусията по тях